Откривам заседанието на Европейския парламент, което бе прекратено на 3 май. Протоколите, одобрени са ви раздадени. Има ли някакви възражения? Протоколите се приемат. Компетент